Good morning, uh, dear colleagues. Uh, добро утро, скъпи колеги. Нека започнем. Thank you very much. Good morning once again. Благодаря ви. Още веднъж добро утро. Добре дошли на членовете на комисиите ИТРЕ и ТРАН. Пристъпваме към работа по дневния ред. Разполагате всички с проекта на дневен ред. Ако няма бележки, проектът на дневен ред ще се счита за прият. Няма бележки, дневният ред се приема. Нека ви припомня, че заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Добре дошли още веднъж на членовете на двете парламентарни комисии, които ще продължат да работят съвместно по много важното досие за установяването на механизма за свързване на Европа. Благодаря на всички ви за доброто взаимодействие между двете комисии. Сега ще предам штафетата тук на председателското място на госпожа Дали, председател на Комисията по транспорт. Скъпи колеги, добро утро. Преди да започнем днешното седание, държа най-напред да поздравя господин Бушой за избирането му. Ще видите, че е много вълнуващо, но и много работа да председателства човек толкова голяма комисия като ИТРЕ, но ви желая успех. Приветствам добре дошъл и господин Ханс Питер Вагнер, който идва от Тирол и който е член на Комитета на регионите, който е сред нас и който следи механизма за свързване на Европа от страна на Комитета на регионите. Поканен госпожа Тейлор. Не знам къде сте. Бявени! Ето ви. Добре дошъл. Днес, скъпи колеги, разглеждаме механизма за свързване на Европа. Тази програма, както знаете, е много важна програма за финансиране за модернизацията на, транспорт, на мрежите в Европа, както транспортни, така и енергийни и цифрови. Комисиите ИТРИ и Комисията по транспорта работиха съвместно, за да изготвят позицията на Европейския парламент на първо е, четене, като беше постигната частична консенсус на първо четене след много интензивни преговори с съвета и комисията. Но работата ни може да приключи само когато разполагаме с а, конкретните суми за бюджета и няколко други елемента, по които съвета отказва да преговаря. И тези елементи трябва да бъдат доизчистени в рамките на преговорите за многодишна финансова рамка, след което и по механизма с, а, в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение и след като съвета излезе със своето решение на първо четене. Надяваме се успеем да го направим възможно най-бързо. Надяваме се следващата годишна финансова рамка да бъде готова през 2021 година. Държа да благодаря на съдокладчиците господин Маринеско. Господин Рике, къде сте? Я monsieur благодаря ви, господин Рике. И на госпожа Феркунен. Благодаря на всички ви, благодаря и на всички докладчици в Сянка за положените усилия. Знам, че това бяха много дълги и технически преговори и стигнахме до гласуването днес. И така, днес ще вземем решение какво искаме да се случи от тук нататък с досието предвиждат, правилата не са много ясни и се предвижда ранно второ четене съгласно член 72 от правника за дейността на парламента и по-конкретно казано ще работим по прословутият мандат за започване на на преговори. Мандата всъщност представлява нашата позиция, прията на първо четене позицията в вида, в който беше приета на първо четене в Европейския парламент. Решението за започване на преговори изисква абсолютно мнозинство на членовете на комисии, не съвместно заседание, т.е. абсолютно мнозинство на членовете на комисията и, и транспорт взети заедно. 121 са членовете на двете комисии взети заедно, така че абсолютното мнозинство е 61 човека. И за да протече гладко гласуването, ще ви помоля преди всичко да проверим колко човека присъстват, за да можем да пристъпим към гласуването. Имате думата. Забравих си карта за гласуване. Ще го взема предвид, но моля вдигайте ясно ръка, за да стане ясно дали сте за, против или се въздържате. Alors, je vais faire le test de la boîte И сега ще направим проверка дали системата работи. Моля, гласувайте. Vous pouvez voter pour, contre, c'est pas très grave. Може да гласувате за или против, няма значение. Просто гласувайте. Тестово гласуване. Le vote est clos. Прекратете гласуването. 68 човека присъстват. Госпожа Армон гласува за. И така пристъпваме към истинското гласуване. Моля, гласувайте електронно. Le е клю. Прекратете гласуването. Plus 77 contre 20. 77 гласа за, 22 гласа против, дама въздържали се. Мандата се приема. Мерси. Много ви благодаря. Имате ли други въпроси? Не. С това закривам заседанието. Благодаря ви. Ще помоля колегите от комисията ИТРЕ да останат в залата. Благодаря на колегите от Комисията по транспорта. Благодаря и на вас, госпожо председател. Good morning once again. Uh, we start our... Uh, Добро утро още веднъж. Започваме днешното заседание на комисията. Първо, нека приемем дневния ред. Разполагате с проекта на дневен ред. Ако няма коментари по него, той ще се счита за прият. Няма бележки. Дневният ред се приема. Както обикновено, днешното заседание се излъчва на живо по интернет. Има устен превод с 22 езика. Решенията на координаторите от 12 ноември тази година са ви били изпратени по имейла на 26 ноември. Друго важно съобщение. Отменя се следобедното ни заседание на 5 декември. Нека сега одобрим протоколите от предходните заседания от 11 и 12 ноември 2019 ако няма възражения, тези протоколи се приемат. Следваща точка от дневния ред. Обратна връзка за тристранните разговори по въпроса за етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри. Докладчик е госпожа Хена Вирконен от ТНП. Нека ви информирам, че вторият и последен триалог се състоя на 13 ноември. Бе постигнато привременно споразумение с съвета. За повече информация сега ще дам думата на докладчицата госпожа Вирконен, най-много за две минути. Благодаря, господин председател. Поздравления за избирането ви на длъжността председател. Вторият триалог се състоя на 13 ноември. Тогава бе постигнато привременно споразумение. Благодаря на всички докладчици в Сянка, асистенти, консултанти, както и на секретарията на комисията ни за отличната работа. Усъвременен е дизайнът на етикетите. Те са по-видими, включват и някои нови елементи които са важни, например, за северните държави. Всичко е, разбира се, в съответствие с международните стандарти. Новите етикети ще се прилагат също така и към автобуси и камиони. В момента тези видове превозни средства не са обхванати от изискванията на Европейския съюз за етикетиране. Проведохме важни разисквания за <clears throat> микропластмасовите частици при амортизацията на гумите сега комисията има право да излезе с делегиран акт. В бъдеще идеята е да Включваме също така в етикета информация за изтриването на гумите, както и за километража. Преди да излезе с делегиран акт по въпроса обаче, комисията ще направи обстойна оценка на въздействието. Ще проучи в тази оценка осъществимостта на добавяне на информация на етикетите. Разискванията все още са на ранен етап бяха много оживени, тъй като въпросът е важен. В бъдеще комисията може да приема делегирани актове. Може да се включи тази информация, веднъж щом са налични стандартите, както и методите за изпитване. Парламентът и съветът по останалите въпроси ще започнат обикновена законодателна процедура. На 1 юни 2025 година ще бъде направена междинна оценка. Регламентът ще влезе в сила на 1 май 2021 година. Това са накратко резултатите от преговорите. Благодаря още веднъж на всички наши служители от администрацията и на докладчиците в Сянка. Благодаря. Поздравления за вас, за докладчиците в Сянка, за секретарията на ИТРЕ. Поздравление за постигнатото привременно споразумение. Нека сега пристъпим към гласуване. Първо трябва да проверим дали работи системата. Гласувайте както искате. It's okay. It's okay. Thank you very much. Няма проблеми с системата. Благодаря. Пристъпваме към гласуване. Ще гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Everybody voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. A very strong uh, majority in favor. Много силно мнозинство за 59 гласа за, двама въздържали се. Още веднъж поздравления и успех в бъдеще. Приключихме с гласуването. Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Размяна на мнения с Жан-Ерик Паке, генерален директор на Генерална дирекция научни изследвания и иновации. Ще разговаряме за мисиите и партньорствата в Хоризонт Европа. Моля колегите и гостите, които напускат залата, да го направят колкото се може по-безшумно. Сърдечно приветствам с добре дошъл господин генерален директор Жан Енрик Рерик Паке. Той вече разговаря с нас през месец септември. Участието му в днешното заседание е поредното доказателство за интереса, който проявява комисията ни към стратегическото планиране по Хоризонт Европа. Свидетелство е и за волята на Европейската комисия да разговаря колкото се може по-често с Европейския парламент. Днес господин Паке ще ни докладва за работата по стратегическото планиране, най-вече на мисиите и партньорствата по Хоризонт Европа. Ще ни даде актуална информация Най-вече се интересуваме от това как се подбират партньорствата, най-вече за съвместните технологични инициативи. Искаме да узнаем и как се определят по-точно мисиите. Имаме на разположение час и 25 минути. Направо ще дам думата на господин Паке, за да ни представи своето виждане и това на Европейската комисия. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. Благодаря за възможността да се изкажа пред вашата комисия от името на комисар Мария Габриел. С това тя изпълнява и ангажимента поет по време на изслушването си. Ангажимент, да предоставя пълна актуална информация на Европейския парламент за стратегическото планиране и подготовката по Хоризонт Европа. Имах удоволствието да разговарям с вас в началото на септември. Тогава накратко ви запознах с текущата работа. Сега ще ви запозная с най-важните промени, настъпили от тогава насам. Много активно работихме. Ще отговоря и на въпросите ви по различните елементи от подготвителната ни работа. Впечатляващи резултати постигнахме при взаимодействието си с заинтересовани страни в Европа и извън нея. По време на общественото допитване, състояло се през лятото, Приключихме консултациите на 4 октомври. Получихме 6806 отговора в рамките на публичните консултации, които трябваше да послужат като ориентир за стратегическото планиране. Ясно е, че заинтересованите страни осъзнават, че стратегическото планиране – оказва и голямо въздействие върху своевременното реализиране на програмата. В продължение на три дни бяхме в пряка връзка с основните действащи лица, включително и с националните администрации. Свързаха се с, заинтересованите страни, националните администрации и службите на Европейската комисия. Така работихме съвместно по подготовката на Хоризонт 2020. В рамките на тези три дни, посветени на научно-изследователската дейност и иновациите, мисля, че постигнахме много съществени резултати. Какво предприе след това комисията? Към края на октомври публикувахме документ с усъвременени препоръки за стратегическото планиране. Този документ е предоставен на вашата комисия. Обект е също така и на още един кръг от коментари от страна на заинтересованите страни. Може да вземе отношение и обществеността по този документ. Получихме още няколко стотин отговора в рамките на тези консултации – те показват, че сме подбрали и правилната стратегическа ориентация в този документ. Тя бе и препотвърдена от председателката на комисията Урсула Фандерлайн. Разговаряхме и с вашия секретариат, както и с членове на вашата комисия. Установихме в резултат от всичко това, че има някои общи за всички клъстери предизвикателства, като зелените и кате, например. По време на последния кръг от консултации бяха повдигнати и някои допълнителни въпроси, като въпросът за тъй наречената отворена наука. Бе повдигнат и въпросът за това да се проучи и потенциалното въздействие на синергиите по Хоризонт Европа с оглед приемането на следващия бюджет на Европейския съюз. Сега документът е почти в окончателния си вариант. Скоро ще стане публично достояние. Естествено, ще го предоставим и на вас. На базата на този документ от следващата година нататък ще започнем по-конкретна работа по стратегическото планиране. При разработването на графиците по това планиране ще трябва да вземем предвид и следващата многогодишна финансова рамка. Ще видим доколко ще можем да приключим с подготвителната работа при положение, че не знаем какви ще са сумите по отделните функции, както и как ще бъде разпределен бюджетът в рамките на Хоризонт Европа. Ще се спра накратко върху два много важни елемента, които са от интерес, предполагам, за вас – мисиите и партньорствата. По въпроса за мисиите. Съветът за мисиите, който бе учреден през лятото, следва да работи за по прехода в обществото, по раковите заболявания, климатично неутрални, интелигентни градове – почвите, общественото здраве, храните и други. Много активно работи тази структура. Звеното и за градовете, например, вече е заседавало 4 пъти. Някои, по някои от мисиите вече ще може да се докладва на комисията, със сигурност и на парламента ще може да се докладва за целта на тези мисии. В момента се работи по отделните области. Целта на съвета за мисиите е да информира институциите за това какви резултати препоръчва да се постигнат по тези мисии. Работим заедно с този съвет в момента, както и с националните администрации. Надяваме се че ще се включат в този процес и членовете на парламентарните ви комисии. Така ще можем да достигнем до основни действащи лица в държавите членки, като учени, университети, действащи лица на местно равнище, публични институции. Карлос Моедас винаги е казвал, че с тези мисии трябва да запалим въображението на европейците, трябва науката отново да бъде поставена в центъра на политиките на европейско ниво. За целта ще трябва да се вслушаме в гласа на гражданите и съответно да разработим мисиите така, че да отчетем и тяхната гледна точка. И това ще е един процес по приобщаваща демокрация, който ще се отрази много съществено на мисиите. Затова и представителите на съвета по мисиите ще трябва да посетят всички държави членки, да разговарят с действащите лица там и най-вече с гражданите. Във връзка с това всякакви предложения от страна на вашата комисия господин председател, ще са добре дошли. Комисар Габриел по време на изслушването си заяви също, че ще изиска от всяко звено в съвета по мисиите да се излъчи служител, който да е служител за връзка с Европейския парламент. Вече са определени тези служители. Ще ви предоставим и списъка, за да можете да започнете работа с тях. Доколкото разбирам, вашата комисия планира да изслуша представителите на съвета по мисиите. Това ще е много добре. И накрая няколко думи за партньорствата. Тук също междувременно настъпиха някои промени при разработването на насоките за стратегическия план. Взехме предвид и разискванията проведени с парламента. Очертахме 48 партньорства, по които тече подготвителната дейност. Сред тях са 13 партньорства с институции. В момента по тях се прави оценка на въздействието. Извършва се много обстоен анализ както на ниво комисия, така и на основните действащи лица, които ще осъществяват тези партньорства. Вече са определени резултатите, които трябва да се постигнат по тези партньорства – И сега предстои в рамките на оценката на въздействие да се установи дали тази много интегрирана форма на институционални партньорства е уместна. По някои партньорства е вероятно да се констатира, че съфинансираните партньорства ще са по-уместни от гледна точка на съотношението разходи-ползи. Работим и заедно с всички действащи лица на ниво национални администрации и научно-изследователски институти в Европа, за да подготвим осъществяването на останалите партньорства. Добавихме още 4 партньорства към списъка в документа, който ви представихме преди лятото. Тези партньорства обхващат здравеопазването и антимикробната резистентност, интелигентните градове и общности. Ще видим как тези партньорства ще могат да бъдат обвързани с мисията за градовете. Обхващат също така геологичните услуги и водния транспорт. След добавянето на тези 4 партньорства, броят на партньорствата се увеличи на 48. По тях комисията работи заедно с вас и всички действащи лица в Европа. Ще излезем с законодателни предложения за институционалните партньорства и с работна програма за реализирането на останалите. Ще приключа до тук. С удоволствие ще отговоря и на всички ваши въпроси по други аспекти. Много ви благодаря за разясненията, за обзор, който им поставихте и за готовността да работите в тясно сътрудничество с Комисията и Европейския парламент. Хоризонт Европа е, е много амбициозна програма, може би най-голямата програма за публични инвестиции в научно-изследователската дейност и гражданите имат много големи очаквания от нея, така че трябва да надградим над постигнатото от хоризонта 2020 година. Предлагам да започнем с изказвания на координаторите, след което ще чуем останалите колеги, които появят интерес с една минута. Започваме с господин Елер, който е не само координаторът на НДП, но също така отговаря и за специфичната програма Хоризонт Европа. Благодаря ви. Добре дошъл на господин Пакев Европейски парламент. Тъй като съм германец, ще започна няколко структурни въпроса. Благодаря на Европейската комисия за сравнително приобщаващият процес на консултации, поведен до момента, но все пак установихме няколко липс, някакви несъгласуваности между стратегическият план и частичните споразумения за партньорство, сключени по Хоризонт 2020 година. Така, например, не се споменава Climate Kick в клъстъра за климата, т.е. ключовата инициатива не е спомената в клъстъра Creative Cluster 2. Също така трябва да се отрази по-добре политическото споразумение за специфичната програма Хоризонт 2020 година в кластъра посветен на развитието технологията за военни цели. Важно е това уточнение, имахме няколко стратегически въпроса, като например как ще бъдат съгласувани новите стратегии с стари такива, като например инициативата за интелигентните градове, която в момента тече. Освен това, как ще сте предварително избрани Едно от предварително избраните проекти беше одобрен за предварително финансиране от 1 милион, но не е ясно за какво ще се използват Освен това има съгласувано с финансовият регламент, тъй като има неясни ръководни насоки за, за проектите от една страна държавите членки се обезкуражават да станат партньори и да играят активна част в партньорството. Но време с това само държавите членки се изисква да предоставят финансово фин, финансиране в размер от 300% на европейският финансово, на европейско финансово участие. Едновременно с това в рамките на приоритетите трябва да се даде възможност и на членовете, и на нечленовете в партньорството да вземат участие, което не отговаря на очакванията на частните партньори за печалби от партньорството и също така има известна несъгласуваност с финансовият регламент. Също така се става и въпроса за управлението, как може да се е, вземе предвид новата цел за намаляване с 50%, 55% на, на емисията въглероден диоксид с а, някои от видените вече а, партньорства, като например а, бюджета за Clean Sky би трябвало да се отруи за да може да се вземе предвид целта с намаляване на емисиите от 55%, т.е. по-конкретно как точно смятаме да изготвим новите ръководни насоки, които отговарят на амбициите на новата комисия, като едновременно с това планът за стратегическото планиране или процес на стратегическото планиране се основава на досегашната рамка. И още един въпрос от техническо естество – Работим с 44 партньорства, но само за 13 от тях са изготвени оценки на въздействията. Как ва е методологията, с която работите и как може да се очаква да се определят средносрочни цели, например, или някакъв процес за въздействие на, на въздействието за някои ключови партньорства, като, например, чист стомана или чист чисто производство на електроенергия с, с водни източници. Също така как се вписват тези проекти с амбициите за работна програма на, на Европейската комисия. Струва ли се, че има известно на объркване между двете? И последният ми въпрос. Изтрува ни се, че Европейски извателски Европейския институт за иновации и технологии е изключен в известна степен. Искаме да се обмисли възможността за споменаване на екосистемата на новия триъгълник на познанието. И също така искаме по-добре да разберем каква е връзката между Европейския институт за иновациите и технологиите, мисиите и приема, защото не ни е много ясно. Те, института все още не е заработил, но вече е част от стратегическото планиране, така че се питаме как точно ще е, поработи това на практика. Съжалявам, че не влязох в подробности, но мисля, че това са въпросите, които ще си зададем тук в Европейския парламент и държа да отбележа нещо, което господин Буш ще направи официално, а именно на 18 февруари ще се организира изслушване от комисията ИТРИ. Ще се радваме Европейската комисия да вземе участие в, на това заседание. I hope you, you all questions because they are very important and relevant. And uh, now I go to Mr. Danica, which is also not only the coordinator. Господин, дам думата господин Даника, който е не само координатора на социалистите демократите, но е също така и alegere și să vă doresc să fiți un uh, președinte. Кандидатът за рамката на Хоризонт 2020. Господин председател, поздравление за избирането ви. Радвам се да сте да се впишете в дългата линия на великолепните ни се надяваме да продължим да работим отлично в нашата комисия. Бих искала също така да приветствам господин Паке, тъй като не малко нощи сме прекарали заедно с него на тристранните преговори и имаме отлични взаимоотношения бихме искали да бъде отразено политическото ни споразумение в това, което ни представихте и а, подходът ви на отвореност спрямо парламента и на вас и на комисар Габриел са добре дошли, но искаме да видим конкретно отражение на договореното в рамките на политическото споразумение. Надявам се, че мога да се изкажа от името и на колегите, докладчици в Сянка, защото за нас многодишната финансова рамка и обсъждането на хоризонта Европа в рамките на МФР са от много голямо значение. Финландското председателство излезе с а, предложение и редица държави членки се противопоставят на това предложение, тъй като се предвиждат неприемливи за нас съкръщения. Разбира се, ние сме против, защото някои от предложенията на Европейския парламент също имат за цел постигане на редица цели. Как можем да постигнем новият зелен курс и декарбонизацията, като си има предвид, че с настоящите технологии, и всички го знаят, някои твърдят, че ще бъде много трудно, други пък смятат, че ще бъде невъзможно да се постигнат целите. От друга страна, са доста скромни опитите от страна на държавите членки за полагане на усилия в това отношение. Те само съкръщава средствата за изследователска дейност и иновации. Как тогава смятате, че ще успеем по някакъв начин да се здобием с новите технологии, които ще ни дадат възможност да постигнем целите си по отношение на намаляването на емисията въглероден диоксид, по отношение на съхранението на енергия, например, 99% от технологиите се основават на технологии от преди 50 години. И само 1% идва от други източници. Тоест, напълно, също така напълно изоставаме по отношение на електрическите батерии. Ако искаме Европейския съюз да напредне, трябва да инвестираме в технологии, които скоро ще станат зрели и които ще дадат възможност и на индустрията, и на частните потребители, и на МСП да постигнат това, което всички искаме, а именно намаляване на емисията от въглероден диоксид с 50%. Ако ни казахте за мисиите и за партньорствата, в рамките на стратегическото планиране е задоволяващо, но смятам, че и то трябва да отрази тези конкретни елементи. В противен случай ще загубим доверие, защото няма да можем да постигнем обещаните цели и няма да можем да покажем, че играем водеща роля в борбата срещу измененията в климата. Защо? Защото не отделяме нужните средства и защото не определяме по адекватен начин приоритетите си. Едновременно с това бих искала да ви помоля и да ви попитам дали партньорствата ще започнат официално преди официалното довършване на преговорите за МФРМ. Може би това са само слухове, но бих искала да ви, бих искала да ви попитам, можете ли да потвърдите, че има едно единствено предложение за всички партньорства и ако съвместни технологични инициативи и другите партньорства ще допринесат за емисиите и ако отговорът е положителен, тогава този финансов принос ще се смята ли в 10%, които, се, които са заделени за емисиите? И последният ми въпрос – кои мисии са най- най-напреднал етап на този етап. Ако може да дадете малко повече информация. Ще спра до тук. Благодаря ви за проявената, проявеното желание за диалог. Надявам се резултатът от съвместните ни дейности да са на висотата на очакването, защото те са много важни за академичните средички държави членки и се очакват с голямо нетърпение от всички наши съграждани. Благодаря ви. Благодаря ви, освен това, за милите думи към мен. Напред Сигурна съм, че ще продължаваме да работим в отличен дух на сътрудничество и ще постигнем големи успехи в комисията. И госпожа Дуаба Йова, благодаря ви, господин Паке. Господин Инноват, господин Бушой, и очаквам с нетърпение съвместното ни сътрудничество в последните години. Господин Паке, няколко общи коментара Съжалявам за данни, за слуховете, които се чуват от съвета за МФР и Хоризонта Европа. Да, говори се за съществени суми, но като се има предвид добавената стойност на изследователската дейност и иновациите на европейско равнище, като се има предвид значението им за справянето с изменението в е, климата, като се има предвид, че европейската индустрия изостава в ключови отрасли, се питам просто защо и защо не отделяме повече средства за тази програма. Къде грешим? Какво трябва да обясним, за да постигнем по-добри резултати? Може би може да поработим заедно с Европейската комисия и парламента, за да убедим по някакъв начин на съвета. Комисията поиска 120 милиарда, но ам, дори това не можем да постигнем, доколкото разбирам, но от комисия има още по-големи амбиции. Европейският парламент предвиди добра формулировка в член 11 на регламента за Хоризонт Европа. Става въпрос за полете взаимодействие, но този част от текста все още не е разгледана в текстаните преговори. Член разпоредбите са следните. Хоризонт Европа би следвало да се изпълнява в полезни взаимодействия с други програми на Европейския съюз с цел максимално административно упростяване. Като нечерпателен списък за полезните възможни взаимодействия е включен в приложението към регламента. Освен това, едината рамка за правила за Хоризонт Европа ще се прилага за координираните действия за научно-изследователска дейност. Смятам, че трябва да се опитаме да привлечем възможно най-много участници към програмата. Можете ли да ни уверите, че единият набор от правила и по-частност за пускане на грантовете ще се прилагат за партньорствата за наука и иновации или друг вид възможни полезни взаимодействия, защото е много демотивиращо, когато привлечем някое ново МСП и след първият изсушителен етап от административни процедури се оказва, че следващият етап ще се основава на съвсем различни правила. Какво можем да направим, за да подобрим взаимните, полезните взаимодействия и съвместимостта. Благодаря ви. От името на зелените думата има госпожа Даунинг. Благодаря ви, господин Паки, още веднъж за това, че сте тук пред Европейския парламент в комисията ИТРЕ. Благодаря ви също така, че отделихте време, за да отговорите на въпросите ни. Ако изследователската дейност на европейско равнище действително иска да постигне резултати, трябва да се основаваме на големите социални предизвикателства в днешно време. Ето защо процесът на съвместно изготвяне на програмата е много важна. Трябва да привлечем участниците в, в изготвяне на целите за ресурската дейност на европейско равнище. Трябва да се справим с важни примери, като измененията в климата, осъществяване на екологосъобразният преход и здравеопазването. Ако обаче не можем да гарантираме участие на обществото като цяло, процесът на съвместно изготвяне на програмите може да се окаже противопокозен. Затова и последните данни от процеса за стратегическо планиране са обезпокояващи. От 1549 е, тримата участници, само 95 са участници от НПО и организации на гражданското общество. Едновременно с това промишлеността и други корпорации поставиха 542 от отговорите. Това означава, че партньорствата и мисиите на Хоризонт Европа са заплашени да бъдат доминирани от големите корпорации. Редица доклади показват, че имаме нужда от нови приоритети и нови методи. И има много сериозни съмнения дали приоритетите, които сме си поставили, действително ще облагодетелстват гражданите. И този проблем е особено сериозен в съвместните а, дружества на Хоризонт 2000 на Хоризонт Европа, защото те до голяма степен се доминират от промишлеността. При предвид сравнително ниското участие на гражданското общество в предишният тур на стратегическото планиране, имам два въпроса към вас. Първо, как възнамерявате да, да засилите участието на гражданското общество в процеса на стратегическо планиране и на изпълнение на Хоризонт Европа? И на второ място, като си имам предвид факта, че Европейската комисия възнамерява да използва се повече и повече принципа на съвместните дружества в рамките на хоризонта Европа, как ще гарантирате, че винаги се спазва принципа за обществен интерес и че тези програми са достъпни за всички? Благодаря ви. От името на ИД думата има Павло Боргия. Грасия, президенте. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин Паке. Благодаря ви за уводното изложение. Съвсем кратък въпрос, който е подобен на въпросите зададени от преждеговорившите. Като се има предвид това, че по хоризонт 2020 е труден достъпът за малките и средни предприятия, тъй като не всички те могат да установят партньорства. И като се има предвид, че когато се реализират такива партньорства, нерядко На тях се пада маргинална роля. Как по Хоризонт Европа може да се избегне подобна динамика? и какви са възможностите за по-активна роля в рамките на партньорствата на малките и средни предприятия. Има разлики между мащаба на отделните субекти, които участват. Благодаря от, от името Мистер Казмодерски. Please, you have the floor. Dziękuję bardzo. Też Господин Краснодепски, много ви благодаря. Държат най-напред да ви поздравя за избирането ви за председател на нашата комисия, господин Бошой. да говорим за голям брой партньорства, но въпросът ми и по-скоро искането ми към вас е свързано с промените в сравнение с предишният списък, който ни изпратихте. Какви са промените с темите, т.е. какво ще се промени за концентрацията на изследователска дейност в вида, в който беше предложена Европейската комисия. Преди списъкът беше по-дълъг, така че кажете ми сега кои теми са засегнати в програмите за концентрация на изследователска дейност. Тъй като разговарях с някои потенциални кандидати и те се оплакаха от липсата на сигурност за националното участие. Дали могат да се използват структурните фондове, например. На теория това е възможно, на практика често не се прилага. Така че ще има ли повече яснота по този въпрос? Структурни... Дали е възможно да се използват и средства от структурните фондове, дали това може да се смята за национален, за национално участие, а не европейско? И на последно място osób partnerstwem финансоване. Финансирането на фи... партньорствата как ще бъдат финансирани? Може би това ще стане за сметка на проектите за взаимно участие. Може би ще има трансфери Струва ми се, че проектите със сътрудничество трябва да останат в сърцевината на Хоризонт Европа. Смятате ли, че нещата ще се променят и според мене не трябва? Значи новия списък на партньорства, темите и финансирането на партньорствата. Това са въпросите, които ме интересуват и бих искал да получа допълнително обяснение. И сега координатора на ГУЕ, госпожа Мариза Матиаш. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин генерален директор. Тук съм. Бих искал да ви благодаря още веднъж за това, което ни представихте. Радваме се, че има нови инструменти и че ще можем да развиеме една европейска научно-изследователска програма. Но бих искал да се спра на някои от слабостите и проблемите и, а, е, не, и яснотата, която би могла да появи, когато се създават нови инструменти. Ако искаме да избегнем е, нестабилността, липсата на яснота, трябва да помислим за следните неща. Ако разполагаме с необходимите средства, но ние ги нямаме и не можем да продължиме като че ли имаме е, необходимите средства. Трябва да се постигнат да се постигне по-голяма синергия с е, профинансиращите програми, но тук също с нещата не са ясни. А, колкото до допълняемостта, трябва да бъдеме убедени, че е, съществуващите инструменти и новите инструменти, които ще се създадат в рамките на програмата, са оперативно съвместими, включително и е, що се отнася до ИКТ е, или информационните технологии. Вие не, не споменахте информационните технологии, не споменахте и климатичният кик. И И това може да, да доведе всъщност до неадекватното и неефективно използване на инструментите и на е, объркване при използването им. Може да се постигне или и едно известно препокриване. Така че как виждате допълняемостта или съвместимостта на различните инструменти? И смят, смятам, смятам, че тези аспекти трябва да бъдат пояснени още от сега. Ако не, боя се, че ще отвориме, ще отвориме кутията на Пандора. С това приключваме първият кръг въпроси от нашите координатори. Много въпроси бяха зададени, бяха направени много интересни коментари. Ще ви помоля да отговорите, а във втория кръг ще дам думата на седем колеги. Те ще имат по-малко време за изказване, но предполагам, че техните въпроси ще бъдат също така интересни. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря много интересни въпроса и много от тях е, са а, е, така продължават всъщност е, нашата постоянна дискусия. На, ще, се, ще се опитам да видя дали мога да отговоря на всички, но разбира се, дискусията може да продължи и отвъд тази зала. Може, трябва да започнем с информационните технологии които бяха споменати от госпожа Матиеш, но и други, Кристин Хелер и други. Те са част от процеса на стратегическо планиране. За първ път преди това не са били. Е, трябва, разбира се, да те, те да бъдат абсур... включени в е, цялостният е, клъстър, а климатичният кик е вътре. В хода на подготовка на документа ще бъдат е, включени така наречените кикс. Те са изцяло част от процеса на, за стратегическо планиране. А, що се отнася до бъдещото законодателство, стратегията за прилагане, стратегическата стратегическото приложение също ще бъде абсолютно включено в процеса. Нещата все още не са окончателни, но вие предлагате а, интег... интегрирането и на тези цели. Няма никаква неяснота. Много е ясно какво е важно и институциите трябва да работят от една страна по стратегиите и същевременно по приемането на нормативната база законодателството. Не виждам защо това да не може да, да стане, тъй като има пълна синергия между различните служби, включително и в комисията. Колкото до шесте цели или ще се работата продължава за тези шест те ще бъдат включени в стратегическото планиране и повечето, ако не и всички от тях, ще ще бъде раз, раз, ще бъде направен анализ за тяхната е, съвместимост, включително и връзката и съответствието с съществуващите инструменти. Комисията смята, че тези предварително избрани цели ще бъдат включени. Господин Халер, не виждам тук някакво противоречие с финансовият регламент, но ще се обърна към съответните служби, за да проверя все пак. Ясно е, че Насърчаването на допълнително инвестиране е, разбира се, от огромно значение. Това е абсолютно необходимо. Вие ви препоръчват партньорства, като например в областта на въздухоплаването. Те трябва да бъдат много по-амбициозни. Разбира се, това може да стане и с публично финансиране. Необходими са и допълнителни ресурси. дискусия се води на, на тази тема в а, момента. Наистина това е едно огромно рез, рез, предизвикателство, т.е. да се извърши оценка на въздействието. В момента, в момента извършваме оценка на въздействието и провеждаме задълбочени дискусии по тази тема с представители на промишленият сектор. Така, вие попитахте дали ще има едно единно предложение от, за партньорствата. Все още не можем да от отговориме на този въпрос. партньорствата в момента се извършват и се и се развиват като че ли всяко за, за себе си, а, а цел, целта е тези партньорства да си взаимодействат и да се взаимодопълват по някакъв начин. Ще видиме дали ще е необходимо само а, приемането на само един а, регламент а, или трябва да се приемат допълнителни а, правила. В момента се води дискусия между различни служби на комисията на тази тема. Както казах, приключихме 13 оценки на въздействието. За другите ще извършиме също. Те са абсолютно необходими защото целта е да видиме как а, изпълнението на тези проекти може да доведе до развитие в промишленият сектор, как с едни с едно по-ранно е, инвестиране може да се постигнат много по-бързи резултати, като например декарбонизация на сектора или. При всички случаи ще ви държиме в е, течение на е, извършения анализ, дори ако той не е, е приключил под формата на оценка на въздействието, което разбира се ще бъде е, най... Е, което е целта. Ако смят, ако можете да, да зададете тези, тези и допълнителни въпроси а, в хода на подготовката на изслушването, което ще се проведе през февруари с комисар Габриел. все още не мога да коментирам току-що представената програма, но и председателката на комисията каза тези дни, включително и на КОПа, че Европа ще трябва да инвестира много в новаторство и изследвания, за да можем да, да се пре, справиме с а, предизвикателствата в областта на климата. Така че за мен е важно да видим как може да свързваме хоризонт Европа с а, различните други програми, InvestEU, програмата за развитие на цифровизацията как прис... и разбира се, ще трябва да се продължат дискусиите между различните институции с цел прилагането на новите рамки. Колкото до новите технологии, батериите, които споменахте, Знаете, че бе създаден алианса а, на в а, тази област. А, и партньорствата ще бъдат много важни, защото това са проекти от общоевропейски интерес, които са много важни както за въздухоплаването, така за автомобилостроенето и в разработката участват и други генерални дирекции. Разбира се, не може да предлагаме партньорства без да знаеме с какви средства разполагаме. Това е едно огромно предизвикателство. За сега мисля, че е, е трудно да говорим за партньорство, без да е постигнато предварително споразумение между институциите относно финансирането. И за това преговорите би трябва да се развиват колкото се може, да върват колкото се може по-бързо, защото Защо? Защото ако, ако, в момента, в който се установят сумите, ще можем да, да, пре, да вървиме напред много бързо. А, колко, необходимо е да, да се договорят а, кредитите за поети ангажименти, както за 21, 22 и 23. Но колкото по-бързо има споразумение по бюджета, толкова по-добре. Кои са мисиите, които са вече в процес на, разгръщане, тази свързана с градовете? препоръките ще бъдат представени колкото се може по-бързо. Но целта не, е, не, не е само да се определят целите, да се, да се разговаря и да се изслушат гражданите но също така да се направят препоръки за партньорствата, но да се направи оценка на извършеното, като се а, види възможността от добавена стойност. Това като цяло е мисията е, е задачата на всяка една а, мисия. А, също така, плана за действие за борба с а, рака ще бъде част от всичко това. И може би трябва да побързам. Опитвам се да отговоря едновременно на няколко въпроса. Синергия и упростяване. Да, това е много важна част от работата, която трябва да свършим. Постигнали сме вече много в процеса на преговори, както и в процеса на работа, извършен от самата комисия. В а, държавите членки извършваме обяснителни мисии на начина по който а, изпълняваме а, проектите, начина на финансиране, получаване на фидбек. което дава възможност за, за да имаме цялостна визия за съответните на проекти и съответно да извършиме е, упростяване, без същевременно обаче да се, променя, да се променят е, е, драстично правилата. единни правила за различните дейности в областта на научните е, изследване и иновацията, оценка на тези правила, но в е, преговорите между съвета и парламента трябва да видим къде може да се получи синергия и тези синергии при финансирането да бъдат основани на единни правила. Аз също съм много разочарован от недостатъчното участие на гражданското общество. Насър... Насърчавахме наистина едно по-широко участие. Цифрите наистина са доста незначителни спрямо цялостният брой на отговори, но все пак е, за първ път е, организации на гражданското общество участват в е, тази подготовка. Разбира се, тяхното участие в подготовката на програмите е от огромно значение и ще продължим да работим за това. Работиме с някои асоциации които, и организации, които са представени тук в Брюксел. Ние не искаме обаче това да участието да минава през посредници. Бихме искали наистина да се получи пряко участие на гражданското общество крайна сметка е, тези партньорства се е, създават и изпълняват с цел а, обслужване на публичния интерес, защото това е и ролята на Европейската комисия. Целта е да се привлечат, разбира се, все повече и повече е, и, чест, и частният е, сектор, както например в областта на въздухоплаването. И има а, е, вече много партньорства, които са дали резултати, включително и а, пестене на горива и така нататък. И още нещо малките и средни предприятия участват много успешно в Хоризонт 2020 и новият подход ще насърчава едно по-широко участие, включително и в партньорството. Опитваме се да включваме все повече и повече участници в тези партньорства. Колкото до несигурността, да, разбира се, от бюджетна гледна точка все още нещата не са ясни. Нямам какво да добавя, но основната промяна в програмата между Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа е опитваме се да, да имаме много по-голямо е, взаимодействие между различните теми и кластъри. В е, Европа 2020 е, всеки един кластър работеше много повече като една обособена единица, докато сега целта е да има много повече взаимодействие, да има за това е необходимо необходимо да въведеме нов подход. За това се опитваме да включиме много повече участници в самата подготовка, за да може а, съдържанието да, отгова, да отговаря на нашите цели. Благодаря ви. Имаме още 7 души, които искат да се изкажат. И първо давам думата на госпожа Карвайо. Поздравления, господин председател, за избора ви днес. Добре дошъл отново, господин Паке. Бих искала да ни дадете по-подробна информация за институционализираните партньорства. Партньорствата към момента са много важен елемент от Хоризонт 2020. Надяваме се да продължат да играят същата и важна роля и по Хоризонт Европа. Доколкото разбрах от отговорите, които дадохте до тук, ще имам 13 отделни законодателни предложения, ако всичко е наред с бюджета, до декември 2020. Има също така и публични партньорства, които се, ще се отчредят чрез съвместно вземане на решение. Също така има и частни партньорства. Ще може ли да ни дадете повече информация за тези партньорства? Още повече като се има предвид, че искате да увеличите общото им въздействие. Какви разисквания водите за партньорствата между публични субекти и партньорствата в частния сектор? Е, Благодаря, госпожа Галвас Миню, социалистите и демократите. Благодаря ви, поздравления за избора ви. Добре дошъл, господин Паке. Един въпрос за мисиите и един за партньорствата. Първият за мисиите. Става дума за съкръщенията в бюджета, приоритетите и синергиите. Подходът основан на мисиите може да доведе до привеждането в съответствие на онези програми, по които няма достатъчна степен на синергия но за целта е необходим според мен достатъчен бюджет. В противен случай няма да се разгърне потенциалът по програмите. Всички мисии ли ще са приоритет или само някои от тях? Ще поставим ли по-малко амбициозни цели по някои от мисиите? По мисиите за градовете упоменахте, че някои са вече на по-напреднал етап – Някои в съвета за мисиите предлагат да се работи за електрифициране на всички градове, но това е една по-скромна цел, по-ориентирана е спрямо бизнеса в сравнение с първата. Как ще се отразят съкръщенията в бюджета върху приоритетите, които ще заложите по мисиите? Другият ми въпрос се отнася до едно от партньорствата – партньорството прима. Тук не се напредва достатъчно по оценката на въздействието. Носят се слухове в съвета, че Европейската комисия ще се обяви против продължаването на прима през 2021 година. Тази програма е важна за устойчивото земеделие, както и за водоснабдяването в региони като Средиземноморието, където нараства броят на населението и които са засегнати от климатичните промени. Така че този проект е важен от геополитическа гледна точка. Госпожа Михайлова обнови Европа. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо поздравление за избора ви. Желая ви успех в работата ви в тази важна комисия. Благодаря ви, господин генерален директор, че откликнахте на поканата ни и за интересното ви изложение днес. Ще се спра върху въпрос, очертан от координаторите в групата Обнови Европа. Става дума за синергията с други програми. Вече споменахте някои възможности за синергия с EU, програмата за космоса, механизма за свързване на Европа и много други програми – ще поставите ли на дневния ред на партньорствата и мисиите и възможността за координиране с вече съществуващи инструменти, както и с нови инструменти, като инструмента за прехода? Този въпрос може да се постави в контекста на много силния ни призив за един ефикасен бюджет на Европейския съюз, по който да се избягват при покривания и да се постигат много добри резултати по всички програми. Господин Ропе от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Нека и аз ви поздравя за избора ви. Пожелавам ви всичко най-добро. Благодаря, господин генерален директор, за изложението ви. Искам да ви задам няколко въпроса. Ще направя и някои коментари. Първо, как се изпълнява програма Хоризонт 2020? На каква стойност са вече сключените договори? и какво смятате да постигнете до края на едната година? Защо задавам този въпрос? Комисията предлага значително да се увеличи финансирането по тази програма по следващия програмен период. Предлага да се утрои. Финландското председателство обаче не е излязло с предложение държавите членки да увеличат вноските си. ще трябва да се намерят собствени приходоисточници, за да се финансират тези програми, за да не се съкръщава финансирането по други програми. Бе направено предложението по Хоризонт Европа да се инвестират средства, които да се отклонят от Кохезионния фонд и фондовете за ОСП. Но финансирането по Кохезионния фонд се използва от държави членки, които не разполагат с толкова средства. А по програмите за борба срещу климатичните промени се предвижда много значително финансиране. Следващият ми въпрос. Не би ли трябвало програмата Хоризонт Европа да допринесе за повече съгласуваност в кохезионната политика и по-бързи темпове там? Не може ли да внесе и принос в, към селското стопанство? Там има свободно ценообразуване, което се отразява зле на потребителите. Следващият ми въпрос. Доколкото разбирам, програмата се използва по различен начин от различните държави членки – но като цяло не се използва особено активно. Защо? Мисиите и партньорствата ще дадат ли възможност на всички държави членки адекватно да се възползват от програмата? Благодаря ви още веднъж. Поздравления, Кристиан, за избора ви. Желаем ви всичко най-хубаво в качеството ви на председател на най-влиятелната комисия в Европейския парламент. Комисарите се сменят на всеки 5 години. но има повече стабилност благодарение на генералните директори. Добре дошъл, господин генерален директор. Искаме да продължим работата си по Хоризонт 2020, да я продължим и по Хоризонт Европа. Нека продължа показаното от колегата Дан Ника. Ще се изкажа по-общо, тъй като вече бяха поставени много конкретни въпроси. Всички знаем, че успехът на зеления курс за Европа зависи от успеха на политиката в областта на иновациите – всякакви мерки по тази политика, като мерки в стомано добива, мерки в селското стопанство, въвеждането на нови видове двигатели може да допринесе за това. На времето, когато Антонио Готереш бе председател на Европейския съвет и министър-председател на Португалия, бе взето решение за разработване на Лисабонската стратегия. Това бе сама по себе си стратегия за иновации. През 2010 година господин Ван Ромпуй и Европейският съвет взеха решение за изпълнението на стратегията Европа до 2020 година. И тази стратегия се основава на иновации. Не искаме сега за трети път да се провалим – Няма нужда от съвършенно нови инструменти. Разполагаме с Европейския съвет по новаторство, както и с Европейския институт за иновации и технологии. Тези две структури сега спадат към вашия ресор и към ресора на вашия комисар. В областта на политиката в областта на иновациите и технологиите може до някъде да се включи и областта на образованието. Необходими са и много средства, за да се отключи потенциал в полза на Европа. Какво смятате по този въпрос? Можем ли да се възползваме от тези възможности? за да се окажем и печеливша страна. Не е лесен този въпрос. Не знам точно как бихме могли да го постигнем. Госпожа Тереза Грифин, благодаря, господин председател. Поздравления за вас. И Третран и Енви работят заедно за постигането на повече добавена стойност. Доколкото разбирам от изказването ви, ще продължите по този път. Няколко думи за бюджета. Никакъв смисъл няма от този бюджет. Няма да се отрази той добре нито на обществото, нито пък ще има економическо въздействие. Какво смятате да направите по отношение на справедливия преход? Не трябва само да се финансира справедливият преход. Трябва обществото да може да го установи в областта на промишлената политика. По хоризонта Европа не се предвижда финансирането за квалифициране и преквалифициране на работници, но може да се работи за разкриването на качествени работни места в промишлеността в бъдеще трябва да се обърне внимание на гражданите и на управлението. По-скоро по други досиета се работи по тези въпроси. Мисля, че трябва да се спрете, например, на управлението на енергийния съюз, тъй като тук има възможности за установяване на връзка с гражданите, нещо за което говорихте и вие. Как ще отчетете също така и фактора, свързан с пола и с климатичните промени? Ще се спра и върху един процес, по който започнахме работа още през 90-те години, когато в Ливърпул работихме за упростяването на процеса по подаване на заявления по програмите. Когато хората имат някаква добра идея, на тях трябва да им се предостави и техническо подпомагане, за да могат да кандидатстват за финансиране. Това бе идеята ни на времето. Какво смятате да направите сега по въпроса, за да достигнете и до гражданите, до местните общности? И последният ми въпрос се отнася до Обединеното кралство. Знам, че може би няма да можете да ми отговорите, но ще може ли то да остане пълноправен партньор по Хоризонт Европа? Госпожа Билбал Барандик. Благодаря. Бих искал да аз да ви поздравя за това, че бяхте избран и на господин Паке, с който обсъдихме нещата, когато той все още отговаряше за транспорта си. Много бях, въпроси бяха зададени. Но аз бих искал да знам няколко неща, свързани с бюджета. На съкрещенията в бюджета може да постави под, в, в опасност, включително и проектите по програма Хоризонт Европа. А дали вътре в програмата може да се вземат допълнително мерки и механизми за разширяване на публично-частните партньорства, за да се използват малко, по-малко средства? А, да има наистина повече ефективност за постигане на резултати. Мисля, че имаме, разполагаме с достатъчно инструменти, за да можем да заздравим и разширим този модел. И каква е ролята на регионите според вас в асоциациите, в в нашите цели има глобални, глобални цели, но тези глобални цели няма да могат да бъдат постигнати, ако не се включнат местните и регионалните органи на властта. Та, така че, според вас, каква е ролята на тези а, единици на местните и регионите а, органи? И бих искал да чуя отговорите на тези въпроси. Това не бе последното изказване. Последен ще се изкаже господин Корао, независим депутат. Благодаря ви и поздравления за избора ви, господин председател. Добър ден и на господин Паке. Искам да направя една бележка във връзка с комуникацията. По програмата Хоризонт 2020 не винаги не е било лесно малките и средни предприятия и гражданите да се осведомят за проектите. По новата програма която ще изиграе решаваща роля за бъдещето на Европа и ще бъде финансирана в размер от милиарди, Възможно ли е да се предвиди програма, по която експертите от генералната ви дирекция да могат да пътуват по места в държавите членки, вероятно придружавани от депутати и от представители на местно равнище, за да има видимост на програмата по места. Вторият ми въпрос се отнася до зеления курс за Европа. По този въпрос господин Паке говори за една същинска индустриална революция, в центъра на която да поставим екологията и заетостта. И за да, включително и за да няма отрицателен економически и социален ефект от замърсяващите околната среда отрасли. Какви програми, какви мерки предвиждате в това отношение? Третият ми въпрос се отнася до цифровите, до новите технологии. Тук се намесва и търговски аспект във връзка с ролята на Европа спрямо другите свръхсили. Те се развиват с много по-бързи темпове от нас. Това са, например, САЩ и Китай. Трябва да се направи оценка на въздействието на цифровите технологии върху заетостта. Вече има ли план, по който смятате да направите оценка върху заетостта на изкуствения разум? Правени ли са вече такива проучвания на въздействието във вашата генерална дирекция? Благодаря ви. Сега, господин генерален директор, имате думата за отговор на въпросите. Имате някъде около 5 до 7 минути, така ще можем да започнем на време последващата точка. Още веднъж ви благодаря за участието. Ще се опитам да съм по-телеграфен от преди малко, господин председател. По въпроса за партньорствата, извършваме в момента 13 оценки на въздействието, с което не искаме да изпреварваме резултатите по програмите. В насоките по стратегическото планиране вече сме изготвили списък от партньорства по всяко от тях описваме начина по който смятаме към момента да ги реализираме, описваме и альтернативи. В оценката на въздействието се прави оценка на въздействието върху околната среда, върху обществото и върху други моменти. Проучват се също така и възможно най-рентабилните възможности за реализиране. Не знам дали всички области, които изброих, ще залегнат в 13-те партньорства. А що се отнася до глобалното партньорство Европейски съюз Африка, то въпросът е дали най-относимият член от договора е 185 или 187 вече много работа е свършена по този въпрос, но към момента не мога да ви кажа какъв, в каква посока ще поеме оценката на въздействието. Оценката на въздействието представлява анализ, на базата на който се вземат по-нататък политическите решения. Комисар Габриел и други заинтересовани ресорни комисари ще се запознаят с тази оценка. Обсъжда се също така и възможността за отделно предложение. Вероятно ще има много силен хоризонтален елемент, който ще даде възможност за общи правила и синергия между партньорствата. Не би ми се искало да правя заключения по на преговорите за бюджета, които се водят в момента. Все още не е взето решение за съкръщения. Парламентът също ще участва в процеса на преговори, включително и на по-късен етап от преговорите. Така че не искам да излизам с заключения сега. А що се отнася до параметрите на мисиите, мисля, че този въпрос до някъде е свързан с бюджета за Хоризонт Европа. Мисиите не се отнасят до научно-изследователската и новаторската дейност. По тях трябва да се постигат резултати в името на общото европейско благо, резултати на местно, национално и общоевропейско равнище. За целта ще са необходими много повече средства от средствата по Хоризонт Европа. Разбира се, по програмата новаторство вече може да се работи в тази посока. Очаквам, че държавите и членки и организациите ще искат да участват в тази програма. Ще видим какво ще залегне в мисиите. Скоро, през едната година, ще можете да се запознаете с тях. По въпроса за синергиите, да, мисля, че тази дискусия е много по-широко обхватна. Не става дума само за финансирането на отделни проекти. Става въпрос за това как партньорствата и мисиите биха могли да насърчат и съгласуват използването на финансиране и отвъд Хоризонт 2020. Разбира се, има някои законови ограничения, най-вече по член 187 и 185 от договорите. Поради това съвместните предприятия не могат пряко да управляват бюджетни средства извън обема на отредения им бюджет, но те могат да бъдат включени в подготовката на свързани програми. Това са по-стратегически разисквания, които в момента се водят в комисията. Трябва да се направи в момента много по-задълбочен анализ на синергиите. Няколко думи за финансирането на местно равнище и за екосистемите на местно, национално и европейско равнище. Към момента, според мен, много активна роля играят тук структурните фондове. По тях се финансират местни екосистеми. При това доста ефикасно. Колегата ви даде пример с Ливърпул – Ежегодно данните в Европа показват, че има повече новостартиращи предприятия в Европа, отколкото в САЩ. И това се дължи на работата ни на ранен етап, на ниво екосистеми, на местно равнище, и в университети и другаде. Тук финансирането се предоставя по структурните фондове. Трябва да продължим по този път и по време на следващия цикъл. Ще трябва да се обвърже това финансиране на ранен етап с европейското финансиране за увеличаване на мащаба. Това е целта на Европейския съвет за иновациите. Този съвет е едно нововъведение. Целта е да се възползваме от тези ранни усилия за иновации, например на ниво Европейски институт за иновации и технологии и след това на по-късен етап може да финансираме високо рисковата научно-изследователска дейност. Едновременно с това може да се предоставя и капиталово финансиране. По време на последната конференция, проведена по въпроса в Финландия, в която участваха 25 000 заинтересовани страни, се убедих за пореден път, че трябва да се обвържат различни области, като инженерството, биологията и други, където Европа е много силна. А други страни не са толкова силни, тъй като става дума за високо рискова научно-изследователска дейност. Т.е. технологиите са съзрели, но все още няма пазар. Ще работим в тази област. Може би ще се опитаме да привлечем инвеститори отвън. Така или иначе, колкото повече съзряват технологиите, толкова повече намалява и рискът. И тогава ще можем да се възползваме от външни инвеститори и от съвета за иновации. Така започваме да инвестираме на ранен етап, на местно равнище, след което увеличаваме мащаба чрез европейско финансиране. По въпроса за комуникацията, за Мария Габриел това е един изключително важен въпрос, както тя ясно заяви по време на изслушването си. Тя иска да оказва въздействие в цяла Европа, въздействие в посока повече осведоменост за програмите. Мисля, че комисията наистина може да окаже въздействието, ако по-активно работим заедно с членовете на парламента. Вече представяме програмата по места в държавите членки. Подпомагаме действащите лица не само с оглед на участието, от тяхна страна, но и на оформянето на програмата. Искаме да достигнем до по-широк кръг заинтересовани страни и действително да убедим гражданите, че има допълнителна полза от действията и финансирането на Европейския съюз. По Лисабонската стратегия не е бяха постигнати решаващи успехи, най-вече по отношение на 3%. По успешна бе програмата Европа до 2020 година, но сме много далече от онова, което би трябвало да предприемаме. Работи се обаче за синергия с структурните фондове, все повече, освен това, се осъзнава, че се нуждаем от системи за научно-изследователска и новаторска дейност в цяла Европа. Онова, което не се прави в една държава членка, се превръща в проблем за всички останали. Така че всички трябва да полагаме усилия. Това е ясен ангажимент поет от Мария Габриел, ангажимент за работа за европейско научно-изследователско пространство – Водят се разисквания сега за промишлената политика и за зеления курс. Става ясно, че действащите лица все повече гледат на научно-изследователската и новаторската дейност като за възможност да се постигат резултати в различни области на политика. Все повече осъзнават това правителствата и Европейската комисия. Научно-изследователската и новаторската дейност е възможност да работим и по други предизвикателства, например социални, екологични и други. Тук се мобилизира много енергия, включително и политическа. Благодаря ви, че отговорихте на всички въпроси. Благодаря ви за много интересните бележки. Ще продължим да водим диалог с вас, с, с вашия екип и с комисар Габриел по тази много важна тема. Преминаваме към последната точка от дневния ред за днес сутринта представене на комисията на годишния доклад за безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води. Давам дума на господин Штефан Мозер, ръководител на отдел в ресорната генерална дирекция в комисията. Моля да дойде той тук на трибуната. Припомням ви, че директивата беше прията през 2011 година след ам, голямата петролен разлив в Мексиканския залив през 2010 година. Това беше най-големият разлив в историята на петролната индустрия и целта на директивата за офшорна безопасност е да, пред, да гарантира, че няма да се повтори подобен инсталация и се гарантира, че индустрията ще поема отговорността за подобни щети. Целта на днешния доклад е да се предоставят данни за броят и видът инсталации в водите на Европейския съюз и да се направи оценка на безопасността на всички дейности, свързани с безопасността на, свър... на свързаните с нефти и газ дайности съгласно член 40 на директивата, най-късно до 19 юли 2019 година комисията трябваше да направи оценка на настоящото положение. Така ще се радваме, господин Мозър, да ни представите доклада си. Разполагате с 10 минути за съпитаното си изказване, след което възоснова на това колко колеги ще останат в залата, ще имаме и време за въпроси и отговори. Господин Мозър, имате думата.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 Поздравления и за мен за избирането ви за председател на комисията. Уважаеми членове на комисията ИТРЕ, добро утро, благодаря ви за поканата. За мен е удоволствие днес сред, сред вас. Директивата за свързаните с нефти и газ дейности на крайбрежни води е от ключово значение за този вид дейности в Европейския съюз, тъй като трябва много, много сериозно да се погрежим да предотвратим сериозни инциденти в водите на Европейския съюз, за да гарантирам безопасността на работещите на тези желаем също така да предпазим и околната среда и също така, разбира се, по-общите теми, т.е. риболова и туризма, които са пряко свързани с безопасната употреби. Над 500 са инсталациите във водите на Европейския съюз, като цяло боят им намалява. Около половината от тези инсталации бяха са били пуснати в обращение между 90-те години, от 1980-те и до 2000-та година. Голяма част от тях вече бяха извадени от а, експлоатация, други в момента са в процес на изважната експлоатация, което също е важна тема за нас. Важно е се отбележи също така, че като цяло резултатите по отношение на безопасността през първите години на доклада 2016 и 2017 година са сравнително добри. Не е имало смъртни случаи някои аспекти се подобряват, други се влушават е, от 2016 до 2017 година. Какво се влушава? Например, е, не, е, нежелателното изпускане на газ или петрол или някои непредвидени изплосъци. Има също така и случаи на загуба на контрол, изпускане на нежелани вещества в околната среда и нарушаване целостта на инсталациите. Държавите членки са, са длъжни да предоставят ясно разписана информация на Европейската комисия. Европейската комисия е предоставила нужната рамка в регламента за изпълнение, прият от Европейската комисия, който се основава на директивата и който предоставя формуляри и модели, и дава възможност за сравняване на получените данни. Също така, с задоволство установихме, че всички държави членки са ни предоставили изчерпателни данни за всички инсталации, с изключението на Обединеното кралство, но Обединеното кралство използва законно изключение в това отношение, като това изключение е с определен срок на валидност. и се ограничава информацията само до инсталациите, които са подлежат на проверка за периода, т.е тази разпоредба в сила до 2018 години, те можеха да не ни предоставят информация за някои от инсталациите, но те ни представиха все пак информация за 139 от общо 188 инсталации, които разполагат, така че като цяло имаме ясна представа за положението за безопасността на британските инсталации. Както вече казах, броят на инсталациите, които се изваждат от експлуатация се увеличава. 6 през 2016 година, 5 в Обединеното кралство и една в Италия и само две нови стационарни инсталации са пуснати в експлоатация. Една в Обединеното кралство и една в Нидерландия. Също така има и известно движение. Доста увеличава се броят на подвижните крайбрежни сондажи, всъщност с, с една повече е, с кръбрежните, подвижните крайбрежни сондажни съоръжения в момента. Като цяло производството намалява от 2010 година насам и значително намаля инсталирането на нови производствени мощности, както в Северна море, така и в Балтийско и Черно море. В Италия, Италия е основният производител в Средиземно море, но и в Харватия също има известно производство и някои други съседни страни разглеждат тази възможност. Друга важна тенденция, както знаете, в Черно море Румъния и България, но също така е важно да отбележим и източното Средиземноморие, където Кипър и някои от страни, съседните на Европа страни, т.е. Израел и Египет, и с тях започнахме добро работно сътрудничество, за да установим най-добри практики, за да сме сигурни, че нашият опит е на разположение сме готови да го споделим с съседите ни. И сме поканили групи от специалисти, които да споделят най-добри практики. Съгласно директивата, държавите членки трябва редовно да провеждат инспекции на инсталациите. И разбира се, колкото повече инсталации има една държава членка, толкова повече са и проверките. И установихме, че е действително е така. Доклада съдържа подробна информация за броята на осъществените проверки, но държа да отбележа на броят на инцидентите. Следва се направят а, разграничение между докладвани събития, т.е. нещо, което заслужава да бъде докладвано, и по-сериозната категория сериозни аварии. Става въпрос за инциденти, които им могат да доведат до злополуки с смъртни случаи или сериозни наранявания на служителите. Както каза, за съжаление не е имало смъртни случаи през 2016, по през 2017 година, но все пак имаше два сериозни аварии. Една в Обединеното две потребителното каство, една в Нидерландия, една в Дания, с потенциал за сериозни щети. Ето защо компетентните органи трябва да разгледат конкретните причини и да се уверят, че няма да се повторят тези аварии. Броят на докладваните събития е по-голям. Като казах, говорим за не толкова сериозни инциденти. инциденти 30 в Обединеното кралство, 13 в Нидерландия, 14 в Дания и в България и в Германия по един инцидент е, е докладван. което е стандартно равнище за е, индустрията. Съжаление, винаги се случва нещо някъде. Важно е обаче, когато се стигне до инцидент, той може да бъде е, възможно най-бързо върнат под контрол и могат а, последиците да бъдат продоляни. Основният проблем е с а, м, изтичането на природен газ или нефт в околната среда. Разбира се, подобни изтичания никога не са приемливи, но за съжаление това се случва а, в известна степен в една подобна промишленост. Около 13% се е свързана с загубата на контрол, а в 2% поради аварии, свързани с инфраструктурата, с безопасност и в 5% от случаите е, се дължи на сблъсък с плавателен съд, като такива случаи има през 2000 и 2017, но не и през 2016 година. Като цяло можем да кажем, че сме удовлетворени от качеството на данните, които ни предоставиха държавите членки. Разбира се, съжаляваме, че все още има инциденти, и докладвани е, инциденти. Както казах, имаше и няколко по-сериозни аварии. Но ако сравним е, отрасла на Европейския съюз с, с е, отраслите в други държави членки, можем да кажем, че като цяло имаме добри резултати за 2017 година, но разбира се, никога не сме достатъчно удовлетворени и трябва да гарантираме, че държавите членки ще си извадят нужните полуки заедно с операторите. В този контекст държа също така да отбележа и как се развива директивата. Разгледахме цялостната, цялостното приложение, директивата и основните елементи заложени в нея тук се включва и изваждането от експлоатация, тема, която все по, става все по-важна, как може да се определи подходяща рамка за целта, как се прилагат правилата, какви са основните проблеми. И установихме, че цялостната рамка на Европейския съюз е достатъчно адекватна за справяне с този проблем. Също значи и за отговорността в случай на нанесени щети и задълженията за надлежна проверка, както и някои други измерения, които са включени в самата директива. Почти сме приключили оценката и подготвяме оценка, която ще бъде изпратена на постоянният съвет за проучване, след което ще изпратим на съвета и парламента. Най-вероятно в а, второто три месече на 2020 година. По тази начин ще отговорим също така в известна степен на е прияти от Европейския парламент през предишният законодателен мандат за отговорността. Ще поставим допълнителна информация за отговорността, както административна, така и наказателно-правна. Това бих искала да ви благодаря за вниманието и очаквам с нетърпение по-нататъчното ни сътрудничество. Благодаря ви, господин Мозер, за изложението. Важно е да приложим, да гарантираме доброто приложение на директивата и да намалее броята на инцидентите и авариите. И за да се избегнат подобни злополуки. Не всички държави членки разполагат с еднакви възможности да прилагат директивата, но трябва да продължим диалога и разбира се ще ви помогнем, ако това се окаже нужно. Някой иска ли да вземе думата? Само един колега заявил желание. господин Блос от а, Зелените. Благодаря ви, най-напред, за изпирането ви. Ние всъщност имаме няколко въпроса. Надявам се да може да ни отговорите. Най-общият ни въпрос е ако искаме да спазим а, а, Парижското споразумение и целта от едно цяло намаляване на емисиите, поддържане на въжаването на температурата под 1,5 градуса и комисията твърди, че, че иска да постигне тази цел, както беше писано всички писма, изпратени председателката фон дер Лайен. Как точно може да оправдаете факта, че продължава сундин, за нови залежи в крайбрежните войти? и също така казахте, че има какво да се желае в а, директивата като цяло. Казах, споменахте а, отговорността. Според директивата компаниите или операторите не са длъжни да разполагат с, с нужната финансови средства, за да платят, за да заплатят случай на разлив за продоляване щетите. как се взима предвид въздействието върху околната среда. Знаете, че последиците от разливите са с 80% по-тежки от емисиите на въглероден диоксид в атмосферата. И докладът ви беше Всъщност, не срок за представяне доклада беше през юли тази година. Питам се, защо не можете да представите доклада по-рано? Трябва да, да пристъпим към преразглеждане на директивата, за да включим всички тези важни елементи. Така че, защо не успяхте да спазите крайния срок и колко още трябва Европейския парламент да чака за да получи оценката и за да започне разглеждането на директивата. Според мен това трябва да се случи възможно най-бързо. Благодаря ви. И аз ви благодаря господин Блос, госпожа Ернст. Много ви благодаря. Аз смятам, че директива е изключително важна. Всички сме съгласни с това мнение. Обсъждаме много важна тема. Вече казахте какво би трябвало да бъде направено и какво следва да бъде, какво се променим от 2013 година насам. С плановете за, за злополуки всичко е наред, но все пак се питам по отношение на оценката по торговете за директивата, дали няма нещо, което трябва да бъдат променени, като например инцидентите, които се смятат за сериозни аварии, само когато има смъртни случаи или тежки наранявания, но какво се случва с замърсяването на околната среда? Това не са ли тежки последици? Смятаме, че трябва да се промени това определение и да се засилят а, изискванията. Също така за нашия проблем и факта, че е, разпоредбите трябва да са по-лесно приложими в трансграничен план, което не е възможно в настоящият вид на директивата. И за мен все още няма отговор на въпросът какво предвиждате за замърсяването на околната среда и как може това по-добре да бъде разпоредено в директивата? Може да ни кажете малко повече какво е положението с оценката на директивата. So much, if Ако няма друг, ще дам думата на господин Мозър да отговори на тези два конкретни въпроса. Всъщност те бяха повече от два. И да, да кажа няколко заключителни думи. Благодаря, господин Бозой. Първо на въпроса на господин Глос за споразумението от Париж. Комисията е поела ангажименти, свързани с декарбонизацията и да, имаме, да имаме повече амбиции и да изпълниме зеленият курс. В, в, в момента не, енергийният сектор не е и неговата структура не е подходяща за постигане на тези цели. Това ще се промени. Предприяти са необходимите предпазни мерки при за инсталациите за газ и нефта. Втория въпрос е как ще постигнем декарбонизиране, за да а, постигнем целите, които, към които се стремим до силата на Парижкото споразумение. Да, да работиме с а, външни партньори с цел декарбонизация и постигане на въглероден неутралитет в 2050 година, включително и по инсталации, офшорните инсталации. Вие правилно споменахте, че трябва да има допълнителни усъвършенстване на процесите. Необходимо е първо да направиме оценка, с, като събереме всички цялата информация и а, и на основата на тази информация, която ще бъде основа за дискусията, комисията ще излезе с съобщение, което ще бъде предоставено на парламента и в последствие, ако е необходимо, ще бъде прието допълнително законодателство. Да, наистина не можахме да излеземе с съответната оценка до юли, тъй като не разполагахме с необходимите, необходимата информация. Имахме нужда от повече време, за да получиме допълнителна информация и факт, научни доказателства и факти. и е, решихме, че е, си заслужава да отложиме малко подаването на оценката, за да бъде тя по-качествена. И очакваме още инфо, ин, инфо, информация от държавите членки, тъй като не винаги е, тя се получава в момента, в който е, се изисква и не винаги се основава на научни фактори. Колкото до отговорността, трябва да направим оценка на съществуващите правила на системата за отговорност, такава каквато е в общата правна рамка. като разбира се всичко това е съотносимо с съответните аварии, които не винаги водат до, до смъртни случаи. Много авариите могат да бъдат твърде сериозни и без това. Държавите членки трябва да вземат предвид всички тези изисквания и да докладват за аварии и инциденти и да работят в тясно сътрудничество с промишлеността, за да се избегнат в бъдеще подобни инциденти или аварии. Но като цяло техният брой е спада. Работиме в тясно сътрудничество с държавите членки, с и сме готови да обменяме мнение, да, да обмен на данни с, с всички държави членки, включително и съседни държави, в които има подобни офшорност, офшорни дейности, като като цяла директивата отговаря на целите. Това не означава обаче, че не, не може да се усъвършенства и след като получиме необходимата информация, ще видим дали е необходимо да се а, преработва за бъдеще. Още един коментар. Господин Блос искаше да зададе още един въпрос. Благодаря за възможността да задам отново въпрос. Ако правилно ви разбрах, преразглеждането на директивата трябваше да стане до юли, а оценката значи е трябвало да бъде готова преди това. Можете ли сега да ни кажете какъв е графика, кога ще се приключи тази работа? Явно, че сроковете не бяха спазени до тук, но какви ще бъдат от тук нататъка? Благодаря. Прегледа за, за нас означава начина по който директивата се изпълнява. Наистина не можахме да приключиме работата до юли и обясних защо. За да усъвършенстваме регулаторната рамка, ще трябва да се извърши оценка на въздействието. Ще трябва да има обсъждане с Европейския парламент, съвета. И съответно да се види дали ще е необходимо, най-вероятно ще е комисията да излезе с ново законодателно предложение, така че Дискусията ще бъде проведена до година, след това ще бъде направена оценка на въздействието и най-вероятно ще излеземе с ново законодателно предложение, вероятно до година но всичко това ще зависи от обхвата и на оценката на въздействие. Благодаря за презентацията, за обясненията. Разбира се, необходимо е да се действа бързо и ще очакваме допълнителна информация от Европейската комисия, но, колко, но при всички случаи е необходимо да се напредва и то бързо. Благодаря на колегите, благодаря и на преводачите. Благодаря ви за вашата помощ в този първи мой ден в качеството ми на председател и ще се видим отново след обяд. Congratulations.